Не следва да свикваме конвент. Следващия път ще приложим надлежната процедура. Е, Благодаря, господин докладчик. Дебатите приключиха. Гласуването ще бъде в сряда. Сега преминаваме към едноминутните изказвания. Давам думата на първия оратор, госпожа Заборска. Благодаря госпожо председател. Европейският съд по правата на човека миналата седмица излезе с решение, че държавите членки трябва да предвидят определени условия за извършването на ектаназия. А иначе държавата би следвало да гарантира правото на живот на всеки гражданин, но евтаназията е в разрез с това задължение на държавата. В разрез е и с разпоредбите в повечето държави и членки. Ако противопоставим правото на смърт на правото на живот, то това ще е в ущърп на основните права. Призовавам за това когато се изработват европейски стандарти, да се позовем на съдебната практика на Европейския съд. Господин Пирило. Президента, Quiero denunciar ante este Parlamento. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа колко ам, вредно е влиянието на решенията на тройката и на комисията за това, че господин Барозо излага на карта здравето на милиони хора. Въвежда се економи, когато хората имат нужда от лекарства, от лечение хората няма достатъчно средства да плащат за, за а, своето здраве. Хората а, са заклеймявани като престъпници, защото не могат да си плащат сметките. Хората страдат от тези политики а, и обвиняват на Европейския съюз за това Нека да се опитаме да финансираме здравеопазването, заетостта и, и растежа в рамките на Европейския съюз, така че Европейския съюз да постъпва достойно в такива случаи. Госпожа Хартинко. В период на огромна криза в Ирландия се радваме, че сълскостопанският сектор се радва на добри, добро развитие, но беше засегнат от много сериозни метеорологични условия. Голяма част от страната, особено мой избирателен регион, са подложени на проливни дъждове. Няма трева, няма сила следователно и кризата продължава е, и може да продължи следваща година. Правят се трескави усилия за внос на фораж от Обединеното кралство, но разходите се повишават, няма кредити и фермерите и а, е, животните са изложени на огромни трудности. Призовавам ирландското правителство да кандидатства е, пред Фонда за солидарност. Госпожа Демартини има думата. Благодаря, госпожо председател. Трагедията в моя град Генуа, в пристанището на Генуа, при която загинаха деветима души, в среда, в която следваше да се гарантира тяхната сигурност и безопасност, не трябваше изобщо да се случва вече от години в това пристанище, ако стират кораби с все по-голям тонаж, все повече кораби, но самото пристанище не е било съответно приспособено. Директорите на пристанища, особено когато това са големи европейски пристанища, трябва да знаят какво правят. Не бива за такива директори да се назначават хора по политически съображения, хора, които не знаят как да си вършат работата. Благодаря, господин Батън. Uh... Благодаря. Следващото заседание на групата Билдебърг ще състои в Англия в хотел Оквард от 6 до 9 юни. Тези годишни заседания са срещи на най-богатите и най-влиятелни хора в областта на политиката, финансите и бизнеса. Има голяма мистерия около тях и тя е свързана с това, че телевизиите и вестниците са решили ам, да не ам, обявяват случващото се от 1000, още от 1954 година. А, обаче ние а, настояваме да се а, излучва случващо по време на тези а, срещи и да се обясни защо не се прави. Да се попита, освен това, ръководителя на полицията, защо се осигурява полицейска охрана и кой а, поема разходите за тази охрана. Искаме да чуваме отговори. Господин Милер. Благодаря, госпожо председател. В Европейския съюз правото на дом би трябвало да бъде тъкмо това. Право, а не нещо, което може да бъде отменено. Само, че много хора бяха изхвърлени от домовете си, независимо от това, че Европейския съюз е постановил, че закона за ипотеките в Испания противоречи на законите. Европейският съд беше този, който трябваше да се намеси. В Андалусия правителството направи усилия да приеме закон, който да гарантира правото на дом на всички граждани така че да не бъдат принуждавани да просят, защото са били изхвърлени от домовете си. Надявам се, че комисията ще, си, ще бъде на вищата на своите задълже, задължения, но оглушителното мълчание по отношение на закона за ипотеките не ни използва с много надежда. Благодаря. Господин Бронс има думата. Благодаря. Понятията проевропейски и антиевропейски често се използват вместо против Европейския съюз и за Европейския съюз. Анти, е, като антиевропейци се описват онези, които са против Европейския съюз, но според мен това е много обидно. Европа е с много по-дълга история от Европейския съюз Европейският съюз прави всичко възможно, за да приветства тук емигранти от трети страни. Придържа се към политическата доктрина на глобализма. Но Европейският съюз е този, който е антиевропейски настроен, тъй като политиката му разрушава тъканта на Европа граждани от трети страни живеят тук в Европа, децата им стават европейски граждани. Капитализмът и свързаните с него идеологии подклаждат емиграцията, тъй като разглеждат човешките същества единствено като производствени фактори. Господин Николашик. Mulțumesc, doamnă благодаря, госпожо председател. Бих искала да приветствам инициативата на комисията да организира дебат, свързана с риболова в източна и южна Европа. Това е добър начин, за да се справим с съществуващия феномен. Обаче представител на Румъния не е предвиден за този обществен дебат. Поради природен феномен ние ставаме жертва на това бедствие и големи региони в Румъния са засегнати. Може би трябва да се предприеме нещо, от което ще се облагодетелства и целият Европейски съюз. Благодаря, госпожо председател. Над начина по който нещата се развиха през последната година, говори за празноти в румънското законодателство. Очевидно имаме нужда от конституция, която да регулира по-добре взаимоотношенията между институциите. Промяната в конституцията не може и не трябва да бъде преразглеждане, осъществявано от опресивно мнозинство. Ето защо правителството помоли Венецианската комисия да помогне и да предложи гледна точка и анализ на проектотекста. Международ, една международна институция, уважавана институция, ще спомогне за това Конституцията да спазва стандартите, така че Конституцията да не представлява натиск от мнозинството върху мълцинството. Говорим за Конституция за бъдещето, а не за днес или за а, миналото. Госпожа Яна Кодакис. Дейвид Брикс бе роден в Лондон, моя избирателен район. Той загина през 1992 година. Дейвид бе на 26 години, когато загина бе му присъден медал за особена смелост при изпълнението на служебните му задължения. Опитал се е да спаси британския кораб. 258 британци загинаха при войната за Фолклендските острови. Наистина, срам е, че не се приема тази територия тук в Европейския парламент от страна на един наш колега като територия, принадлежаща към Великобритания. Освен това, тази година гражданите на Фолклендските острови гласуваха за запазването на връзките си с Великобритания. Призовавам този наш член да се извини, да оттегли своето изявление. Трябва да се извини и на семействата на всичките 258 загинали британски войници. Този наш член не е достоен да ни представлява в чужбина. Припомня му, че Фолклендските острови принадлежат към Великобритания. Госпожа Суста. Благодаря, госпожо председател. Господин Баров каза веднъж, че економиите също имат своите предели, но той прави точно обратното. Политиката, която се провежда в момента, противоречи на вече обещаното. Тази политика, свързана с економии, доведе до рецесия и до още повече рецесия. Конституционният съд на Португалия одобри някои от мерките на тройката, обаче беше казано, че има и мерки, които са лоши за Португалия, но това не интересува Европейската комисия. А сред тези мерки беше и мярката, свързана с економиите. Резултатите на скорошно проучване показват, че мерките, предложени от тройката, не се одобряват. Но Европейската комисия също не чува. Господин Банки, благодаря. През, през октомври 2013 година ще настъпи крайния срок е, за транспониране на директивата за правата на пациентите. От тази дата нататък всеки гражданин ще може да решава в коя държава членка ще се лекува. Ето защо е необходимо спа е, обектите трябва да бъдат е, подложени на една система на оценка. СПА курортите и лечението в тях е много по-ефтино в крайна сметка от лекарствата. Необходимо е да се осигури хармонирано, хармонизирано качество на водата. Благодаря, господин Салво. Госпожа Салво. Благодаря. През 2010 година бях сред вносителите на резолюция, в която се изисква забрана върху de curs acestei propuneri. Tema continuă să fie o preocupare pentru un număr mare de cetățeni europeni și în special Комисията обаче не обърна внимание на тази наша резолюция. Въпросът е източник на голяма загриженост за румънските граждани. Тъй като става дума за опасни вещества. Използването на цианидите в минното дело е свързано с големи рискове. Затова призовавам комисията да наложи забрана върху използването на тези вещества. Господин Сернек има думата. Уважаеми дами и господа, Три години изминаха от трагичния инцидент в Русия, в Смоленск. Полския държавен глава и още 100 души на държавния и военен елит загинаха. Все още ам, материалите, които са намерени на борда на самолета, са а, в а, Русия. Не се предават на полската държава има съмнение, че разследването съвсем преднамерено се забавя от страна на, руска, на руските власти. Моля да се внесе яснота по въпроса. Тусас. Господин Тусас има думата. Политиката на Европейския съюз насочена срещу работническата класа е насочена към премахване на колективните споразумения. Масовата безработица и бедността са причина за трагедия. Това подхранва расизмът, ксенофобията, и насърчава екстремистските и фашистски движения. Правителството на Пасок беше подложено на стачки. На стачка излязоха работещите в метрото и учителите. 90%, 90% от стачките са обявени за незаконни от съда. Ако погледнем Испания, ще видим, че и там се опитват да бъдат унищожени онези, които издигат глас в подкрепа на хората. Също се случва и в Португалия налагат се огромни глоби, задържат се хората. На тези движения обаче няма да бъдат спрени. На 22 май ще бъдат а, а, ще бъде, има съдебно дело и ще видим дали ще се спазят правата на работещите. Обединението, Сдружението Мемориал е свидетелство за търсенето на истината. Един полски министр, министърът на външните работи, взе отношение по работата на тази организация. Целта на организацията е не само да поддържа жива паметта ни за диктатури. Тази организация ежедневно се бори за свободата на медиите, за правата на политическите затворници и на беженците. Европейският парламент е подел инициатива за обявяването на организацията Мемориал за кандидат за Нобеловата награда за мир. Призовавам ви да подкрепите тази инициатива. Трябва да подкрепим работата на организацията Мемориал, тъй като тя ни показва как можем да си извлечем изводи от миналото и да носим отговорност за правата на човека. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Испанското правителство предвиди економи в областта на здравеопазването и културата. Това води до много несигурност и недоволство. Има големи общности, които говорят каталански и агонески и възможности за тези хора ще бъдат ограничени в областта на културния живот. Тези общности трябва да бъдат защитени. За арагонски и каталански субсидиите са съкратени. Мерките, които са предприяти, засягат всички ни. Регионът Арагон е засегнат сериозно. Трябва да бъдат защитени малцинствените езици така че всеки да може да говори майчения си език. Следващия оратор. Господин Ангоракис, когато видим, че проблемите на работещите се задълбочават, става, когато видим, че продължава експлоатацията и обогатяването, е ясно защо има опити за премахване на колективното договаряне. Следващата цел е бялата книга за пенсиите. Трябва да, да направим всичко възможно да не се пипа системата на социалната сигурност и да не се допусне монополите да сложат ръка върху пенсиите на хората за егоистични цели. В момента пенсията от 300 евро не е достатъчна. Много хора вече нямат пари да се лекуват. Това е нападка срещу работническата класа и обикновените хора. Моята партия, Гръцката комунистическа партия, е против тази човеконенавистническа система. Трябва да има всеобща система за социална сигурност и пенсиите да, да бъдат достойни. Благодаря. Господин Винклер. Господин Винклер, благодаря господин председател. Езиковото многообразие е едно от най-големите съкровища на Европейския съюз. То отразява културата културното многообразие на Съюза. Съгласен съм с това, че трябва да реализираме економии поради кризата, но трябва да подходим отговорно към тези мерки, към областите, към които ги прилагаме. Някои тук се обявяват за запазването само на три основни работни езика. Има и предложение да няма капацитет за писмен превод в комисията. Днес Европейският парламент има 27 държави членки и 23 официални езика. Скоро държавите членки ще станат 28, а официалните езици 24. И нито един официален език не бива да се ползва с предимство спрямо останалите. Знам, че трябва да економисваме, но нека това не става за сметка на демокрацията и интеграцията. Bienvenue. Госпожа Мици за първи път взима думата и я поздравяваме. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да съм тук в качеството си на член на Европейския парламент. За мен е чест и да съм а, първият малтийски депутат от женски пол, който да представлява нашата страна тук. Времената са трудни за Европа и Европейския парламент трябва да из, излъчи ясни сигнали и послания към гражданите. Трябва да се направи така, че тези трудни времена да приключат възможно най-бързо. Като е, депутат в Европейския парламент ще направя всичко възможно е, по силите ми Европа да се възстанови възможно най-бързо. Трябва да гарантираме, че нашите економики няма да бъдат е, разрушени чрез тези ам, економи, предвидени в бюджетите. За мен е привилегия да мога да служа на малтийските граждани на Европейския парламент. Обещавам да направя всичко, което е по силите ми, да защитавам интересите и на малтийските граждани, и на европейските граждани. Ще се боря за прозрачност а, и демокрация. Благодаря. Следващия оратор. Това ви беше първото изказване и затова ви дадах малко повече време. Сега госпожа Ниблерини думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря за забраната за използването на контейнери за зехтин за многократна употреба. В бъдеще не бива по, в заведенията да се сервира зехтин в Европейския съюз в отворени контейнери това ще бъде строго забранено. Зехтина трябва да се сервира в затворени оливници, които да не могат да бъдат напълнени след това повторно. Не знам дали тази разпоредба ще бъде последвана от подобни разпоредби за оцета, за солта и пипера. Отговорът на този въпрос, когато бе отправен към комисията, бе, че това може би е възможно. Нека запитам комисията, нямаме ли по-важни проблеми в Европейския съюз? Проблеми по-важни от оливниците в заведенията за обществено хранене? Мога само да кажа да живее бюрокрацията. Госпожо комисар и заместник председател на комисията, моля отчетете това мое изявление. Благодаря на госпожа Ниблер. Мадам Смелкова, пардон. Госпожа Смалкова. Ďakujem pekne za slovo. Presne o rok sa budú konať voľby do... Благодаря, госпожо председател. Точно след една година ще се състоят ем, изборите за Европейски парламент. Има въпроси, които се задават и отговорът им е много труден. Въпроси свързани с функционирането на Европейския парламент на 9 май по време на честванията на Деня на Европа се срещнахме с граждани, които с впечатлението, че Европейския съюз съществува само когато времената са добри, но когато времената са лоши, не се прави достатъчно за младите хора да могат да си намерят работа. Трябва да се вземат мерки, свързани с този въпрос, да бъдат предвидени средства в бюджета за програмите Еразъм и Галилей, така че да можем да подкрепим младите хора. Следващия оратор. Хваля, председуюча. Лето дина за... Благодаря много. Преди една година, когато говорихме за шесто пакета, Възложихме на комисията да излезе с пакет за макроекономически баланс. Ето защо подготвихме някои макроекономически фактори, които да бъдат спазвани от държавите членки. Що се отнася до ситуацията в Словения, искам да кажа, че когато се анализира макроекономическите дисбаланси, трябва да се следват Индикаторите има достатъчно е, спекулация от страна на други субекти. Бихме искали да има анализи, които се основават е, не на спекулация, а на макроекономически показатели, е, по които има съгласие. Господин Готярес има думата. Няма го. Господин Табайди има думата. Благодаря, госпожо председател. Държавите членки на Европейския съюз имат много различни ставки за ДДС за основните хранителни продукти. Унгария ставката на ДДС за повечето основни хранителни продукти е 27%, най-високата в Европа. Много по-ниска е ставката в Германия или в Полша, например. В Полша тя е едва 5%. Унгарските социалисти, вдъхновени от примера на Полша, предложиха да се намали ставката на ДДС за основни хранителни продукти на 5% една висока ставка на ДДС с основните хранителни продукти само стимулира развитието на незаконната търговия. Можем да застанем на страната на най-бедните, като намалим данъчното бреме. Благодаря на господин Табайди. Приключиха едноминутните изказвания и тъй като докладчикът последващата точка не е тук, можем да направим пауза. А не, госпожа Корнелисен е тук. Следователно започваме вашият доклад по темата правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване на Европейския съюз. Давам ви време да вземете място и ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Току-що излизам от гласуване, затова ви моля